Uh, Благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Въпросът, повдигнат тук, е свързан с основните права на човека, които имат и много важно значение във външното отношение на Съюза. Мога да ви уверя, че Европейската комисия държи на правата на човека и на а, конвенциите на Международната организация на труда, в това число и тази за трудовите лагери. Заедно с това знаете, че въпросът е деликатен а, в нашите отношения с а, Китай. Комисията е съгласна с Европейския парламент, а, че системата Лаогай на трудовите лагери е напълно несъвместима с всеобщите правила за правата на човека, нито пък с амбициите на Китай да стане модерно общество. Запазването на тази система е несъвместимо с декларираните от Китай ангажименти да подпише Международния пакт за политически и граждански свободи, който подписа преди 12 години. Европейският съюз е изправен пред следния проблем. Стоки, произведени в Лаогай, в условия, които осъждаме, е възможно да влязат в Европейския съюз. Много е трудно да се установи с голяма точност кои стоки, внесени в е, Европейския съюз, са били произведени в Лаогай. В отговор на предишни въпроси от е, Европейския парламент и организации на гражданското общество, Европейския съюз последователно е повдигал въпросът е, пред Китай в рамките на различни форуми, а и в това число диалога по правата на човека. Европейския съюз изтъква, че системата Лаогай нарушава няколко члена на пакта за политически и граждански свободи, по-конкретно член 8, който забранява принудителен труд и член 9, който твърди, че никой не може да бъде осъждан на лишаване на свобода без съд. Европейския съюз днес предпочита подхода на положителен ангажимент спрямо Китай, вместо забрана върху вноса. Трябва обаче да отчитаме, че този подход има, не е дал никакви промени в политиката на Китай спрямо Лаогай. Трябва също така да отчетем, че Китай не е единствената страна, в която въпроса за принудителния труд е, е проблем. Комисията има желание да преразгледа въпроса за това, кой ще бъде най-ефективният начин да се окаже натиск върху страни, които използват затворнически труд в нарушение на основни права, основни принципи на правата на човека и конвенциите на Международната организация на труда. Това трябва да се осъществи по хоризонтален начин и не би трябвало да се ограничава само до Китай. Ние приветстваме е, становищата на Европейския парламент и ще ви информираме е, за е, всички нови събития. Благодаря. Ораторите от името на политическите групи. Господин Галер, минута и половина. Благодаря, господин председател. Добре е, че водим този дебат по време на тази пленарна седмица, която ам, предшества срещата на Европейския съюз и Китай. Аз ще се концентрирам върху аспекта, свързан с човешките права. В Лаугай лагерите се ам, задържат хора и са принудени да работят. Нарушават се човешки права, условията са непоносими и това е неприемливо за партньорите на Китай. Когато а, Китай се присъедини присъедини преди 12 години към пакта за спазване на човешките и граждански права, тя се задължи с определени стандарти. Но Лаугай затворници, извинете, Лаугай затвори също са свързани и с трафика на хора, както и с износ на продукти, произведени в тези затвори. Има пазари, които са затворени за така наречените техни предприятия и производители. Не е ясно откъде идват продуктите, но имената на, на тези производители на предприятията са, са ясни, те са известни. Съединените щати вече имат опит в тази насока и знаят как а, да се предотврати внасянето на такива продукти. Може би трябва да се установи контакт с, контакт с Съединените щати, да се обменя опит с тях и да се види как, а, е, какво може да се постигне постигне в тази насока. Дали Европейския съюз ще и изисква от Китай да може специалният пратеник на ООН да посети затворник в Лаогай. Господин председателю, господин комисарио, искам да кажа, че нашата политическа група участва и се интересува от конструктивни връзки с Република Китай. Но аз съм малко разочарована а, днес, тъй като нищо конкретно не се казва а, от страна на комисията. Институцията малко се прикрива а, под. А, оправданието, че е трудно. Да, трудно е, но чухме, че има държави, които вече има опит и са намерили конкретни решения. Може би а, а, положителният търговски баланс с Китай не може да е никакво оправдание, когато а, се говори за нарушаване на човешките права. Е, има представители на Република Китай, които се стремят за един бум в растежа на економиката. В големите урбанизирани региони за сметка на селските региони, но това не може да е извинение за всички тези усилия и в това число за вноса на такива продукти в Европейския съюз, било то съзнателно или несъзнателно. Трябва да предприемем мерки, трябва да обясним и да посочим на нашите търговци кои продукти са произведени в Лаугай затворите и как те могат да бъдат разпознати. Няма да ни помогне тук в Европа, ако си затваряме очите пред нарушаването на човешките права. Нека Китай изпълни своите обещания, поети преди 12 години. Нека и потребителите да а, имат сигурност, когато купуват продукти от Китай, че те няма да са произведени в тези а, а, затвори. А, много мерки бяха предприяти, а, когато се отнасяше до продукти, произведени от а, деца. Имаше много разяснителни а, кампании. Аз бих желала да имаме един конструктивен и ефективен диалог с Китай. И а, нека видим и желание от китайското правителство да започне този диалог, за да може да се подобрят а, човешките права там. Но не трябва да поставяме търговските интереси пред а, спазването на човешките права. Благодаря. Благодаря, господин Георенс има думата. Благодаря, господин председател над хиляда лагера, според неправителствените организации, между 3 и 5 милиона души, които, са, работят, които работят в тия лагери. И дори и списъкът да не е пълен, той си остава доста тревожен. Тези китайски трудови лагери са истински срам. И реакцията на международната общност обаче остава много скромна. Това, което се очаква от Европейския съюз, е да имаме едни умерени стъпки напред, които обаче да а, увлекат всички търговски партньори на Китай, всички да останем заедно и да реагираме а, е, общо, заедно против тези лагери. Вече се създадоха а, е, работни групи за много по-дребни проблеми. Благодаря. Благодаря на колегата Гьоренс. А сега господин Мигалски на минута. Благодаря много, господин председател, господин комисар. Бих искал да подкрепя тези, които казаха, че вашето изявление е разочароващо. Това е централен въпрос. 7 милиона души работят в тези лагери. Хора, които са преследвани по религиозни или политически причини. И от нравствена гледна точка, от политическа гледна точка, ние трябва да се а, противопоставим, да се борим срещу тези а, лагери. Ние смятаме, че тази система на трудови лагери напомня руския голак. Лаугай означава <clears throat> превъзпитание чрез труд. Не ни, напом... не ни ли напомня на всички това е, фразата е, Трудът освобождава, мотото на Аушвиц? Не можем да проявим безразличие към е, всичко това. Трябва да поставим този въпрос на дневен ред и то винаги в разговорите между Европейския съюз и Китай, а и между всяка държава членка и Китай. Въпросът е неотложен и е, господин комисар, наистина, той не бива да отпада от дневния ред в отношенията с китайските власти. Следващият оратор за минута и половина, госпожа Бержия. Благодаря, господин председател. Всички ние знаем какво е положението с правата на човека и демокрацията в Китай. тук що говорихме за европейската политика за съседство и в двата случая механизма е различен, но преди всичко Китай е един голям пазар за всички и не трябва да се противопоставяме открито на властта в Китай, за да не затвори своя пазар за нас. Аз не забравям нищо от това, което се е случило. Тези, които са по затворите и които плащат за живота си борбата за демокрация и а, свобода. Наистина, системата на трудовите лагери е а, система за порицание, но господин комисар, не се прикривайте за технически съображения и да водите само разговори с китайското правителство. За нас дискусиите в тази сфера са задължителни е, вашето изказване не отговаря на въпросите, които си задават е, моите колеги. Има и е, трудови лагери в други държави. Китай се модернизира, казвате вие. Аз ще попитам цената на какво наистина, ако правим това, което правят САЩ, това е минимума. Ние знаем как да сътрудничим с САЩ, дори с, на най-добра цена, защо Европейския съюз не действа по същия начин, когато става дума за защита на правата на човека? Кога Европейския съюз ще забрани вноса на тези стоки от трудовите лагери? Благодаря на колегата Важия. Следващият оратор господин Фонтана. Благодаря, господин председател. Определено, ние не очаквахме онова, което ни казахте. Очаквахме по-твърда позиция. Не можем да жертваме правата на човека в името на економиката. Устоите на нашата цивилизация се поставят под въпрос по този начин. Милиони е, са е, в е, системата лагери Лаугай. Правата на милиони са потъпкани и внасяйки продукцията от тези лагери, поражда конкуренция и социален дампинг. Независимо от твърденията на Пекин, резултати все още няма. Лаогай продължава да съществува, милиони, в това число представители на етнически малцинства, са затворени зад тези решетки. И ние трябва да се е, противопоставим на всеки внос от тези лагери, така както правят Съединените щати. Благодаря. А сега членовете на групите. Господин Каспари, минута и половина. Господин председател, знаем, че всъщност зад името Лаогао, Лаогай съществува една система на трудови лагери с неприемливи условия. Но ако си представим, че тия продукти могат да се озоват спокойно на нашите пазари, това вече е неприемливо. Тези лагери всъщност са за задържани, за задържани от правителството хора, но не само това се крие зад тях. Ще имаме правителствена делегация, която ще отиде скоро в Китай и ние трябва да обсъждаме именно а, този проблем с лагерите. Господин комисар Фюли, разочарован съм от вашите думи. И вместо да ни предлагате конкретни мерки и решения, вие казвате, че първо комисията ще да провери в кои държави тези продукти евентуално са били ам, произведени и евентуално продадени при нас. Първо, съсредоточете се върху конкретните мерки. Така че трябва да разискваме и да решим този проблем веднъж за винаги. Искам от комисията конкретни действия, за да може тези продукти от китайските трудови лагери да не могат да бъдат продавани на европейските пазари. Мисля, че нашите американски приятели намериха решение, за да спрат вноса на тези продукти. Подканям комисията тези окървавени продукти да не намерят пазар в Европейския съюз. Тези лагери всъщност са черно петно върху нашите отношения. Благодаря на господин Каспари, госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие казахте, че правата на човека са основни права основна ценност за Европейския съюз. Ние приехме Лисабонския договор, както и харата, хартата за основните права. И това, което вие казахте, отговаря на истината. Ние трябва да отстояваме тези права на човека, включително и от економическа гледна точка. Както беше подчертано, вече особено е, що се отнася до е, продуктите, е, стоките, произведени в тези лагери, има списък, в който ясно е посочено в кой лагер какви стоки се произвеждат. И председателя Петър Мюлер е тук, той се обърна към комисара Дегухт и поиска от него е, специалният представител на е, ООН е, да посети затворите и САЩ, които са по-смели от нас, дадоха пример, който ние трябва да последваме. Интересуваме какво смята за това комисията. Благодаря на колегата. Меснер, господин Провера, една минута. Благодаря, господин председател. Да посоча и аз няколко цифрови данни. Повече от хиляда са трудовите лагери, 50, между 40 и 50 милиона хора работят в тях и 114 предприятия, които са обвързани с тези лагери. Това е система, която много се доближава до съветската система на ГУЛАГ и наистина има много много е трудно да се осъществят една лоялна конкуренция. А, наистина тези стоки не спазват изискванията за качество. И ако приемем ние тези стоки, ставаме съучастници в истински престъпления. Освен това, господин комисар, ние създаваме впечатление, че сме много критични, но пък сме много предпазливи, когато се отнася до големи държави като Китай. И срещата на върха през октомври ще даде възможност да бъде обсъден и този въпрос. Не трябва да пропускаме тази възможност и надявам следващия път да ни дадете по-ползотворен, по-добър отговор. Председателят господин Преда 11 Благодаря, господин председател. Член 11 от Всеобща декларация за правата на човека предвижда, както знаете, правото на справедлив процес. Очевидно е, че в лагерите Лаугай идеята за превъзпитание чрез принудителен труд е в нарушение на това право. И още повече, е, затворниците са подложени на изтезания, на унизително отношение, на е, тежък е, принудителен труд в мини, в фабрики, понякога до 24 часа на ден. Организациите, защитаващи правата на човека, съобщават за побои, за агресивно отношение, за липса на медицински грижи и прилична храна. Внасенето на изделията, произведени по този начин в Китай, разбира се, трябва да бъде забранено в Европейския съюз. Аз съм убеден, че така трябва да бъде и смятам, че комисията следва да наблюдава спазването на забраната, както подчертаха тук и други колеги. И също така, както казаха тук други, смятам, трябва да се възползваме от всяка възможност по време на срещи на най-високо равнище с официални представители на китайската страна, да настояваме за премахване на тази система. Благодаря ви, господин Преда. Госпожа Москарини следва за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Ако се молиш на Бога на парите, не те интересува дали парите са опръскани с кръв. Китайските власти експлуатират по е, един недостоен начин човешкия труд е, и продължават да изнасят стоки в Европейския съюз и да се обогатяват е, с тези опръскани с кръв стоки. Европейският съюз не може да допусне това. И в хода на преговорите с Народна република Китай Независимо от това, че Европейският съюз напълно съзнава поведението на Китай, происхода на тези стоки и прочие, е, Европейският съюз си мълчи. Очевидно, е, този морален въпрос е, не е приоритетен за преговарящите от страна на Европейския съюз. И следователно остава Европейският парламент. Ние трябва да настояваме за промяна на отношението към Китай. Разбира се, трябва да се държи сметка за економическата страна на въпроса, но колкото се може по-скоро трябва да, при, да, да приемем законодателство, е, което да ограничава вноса на стоки в зависимост от техния политически происход. Тоест, не могат да бъдат внасени стоки, произвеждани от затворници, е, държани при такива условия. Благодаря ви, госпожа Москардини. И най-сетне господин Келъм за минута и половина. Господин комисар, не бива да забравяме, че голяма част от е, растежа, от економическия растеж на Китай – се дължи на економиката на затворите. Това е така още от 1949 година. Около 50 милиона са затворниците. От тогава насам дори днес те са повече от 5 милиона и повечето са лишени от свобода на основание, че заплашват сигурността на държавата. Широката разпространеност на робския труд в, е, в, е, в затворническите лагери на Китай е публична тайна. Доказано е, че повечето от затворите в системата Лаогай се подвизават под търговски фирми и на, в навечерието на срещата на най-високо равнище с Китай, аз ви питам, господин комисар, готов ли сте да наложите прогласения от президента на Европейския съюз Ромбой принцип на реципрочността? И вие не отговаряте на нашите въпроси, опасявам се. Например, има ли някаква координация, някакво сътрудничество с американските власти за установяване происхода на стоките от системата Логай? Запознати ли сте е, с е, вече прияти от Европейския парламент резолюции, на, посветени на този въпрос, за настояващи за забрана на такъв внос от Китай и е, за е, настояване пред китайската страна да ратифицира важни конвенции на ООН и на МОД. Е, готов е, ли е комисията, готов ли е Европейския съюз е, да отнеме привилегирования статут на Китай като търговски партньор, ако той откаже да се съобрази с тези изисквания? Ето на тези въпроси трябва да ни отговорите, господин комисар. Благодаря ви, господин Келъм. А сега спонтанните изказвания. Господин Шастел. Благодаря, господин председател да се затварят хората в лагери, просто защото мислят различно спрямо управляващите, това е скандално. Тези лагери са всъщност една отживелица, която няма място в 21 век с политическия пейзаж в световен план. Съжалявам, че въпреки всичко, което комисията знае за Китай, не ни предлага никакви конкретни мерки тук. комисията не предлага никакви мерки е, и никакви идеи за това как ще протече бъдещето сътрудничество с Китай. Погледнете какво стана с Америка. Ако някои предприятия си сътрудничат е, и работят заедно с тия лагери Лаогай, защо вие си затваряте очите пред реалността? Никой няма да отрече. Всички искаме свобода за тези хора или поне едно справедливо, един справедлив съдебен процес. Мисля, че точно това трябва да се чуе сега. Но все пак се радвам, че този принцип за свобода и за човешко достоинство е защитен от всички тук присъстващи. Благодаря. Благодаря на господин Каслер. А сега господин Тойерер. Една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Така както повечето от вас го казаха, човешките права са накърнени с вноса на продукти, произведени в тези трудови лагери. Трябва това да престане. Хората в тези лагери работят при нечовешки условия. И освен това, в Европейския съюз има антидъмпингови разпоредби, които а, също допринасят за осложняването на ситуацията. Но не можем да приемем стоки, които са произведени при подобни условия. Не става въпрос само за продуктите, а става въпрос и за ситуацията на хората в тези лагери. Трябва много ясно да го подчертаем, когато говорим с Китай. Благодаря. Благодаря на господин Тойрер. Госпожа Лихтенбергер за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вие ни казахте, че отношенията с Китай и това е един деликатен въпрос. Сигурно е така. Но мятам, че между търговски партньори, е, економически партньори. Е, е особено важно всеки да защитава своите ценности и когато те са нарушени, да обърне съответното внимание. Ако един от партньорите може да бъде смет за лицемерен, защото ние е, хем осъждаме тези трудове е, лагери, хем приемаме на нашия пазар е, стоките, които се произвеждат там. Това си е чисто фарисейство. Така че думите съвсем не са достатъчни, трябват дела. И Китай ще ни уважава повече, ако някой от тези партньори, фарисеи, е ще ни уважава повече, ако не действаме фарисейски, а ясно защитаваме нашите права. Благодаря, господин председател. Китай е едно економическо, капиталистическо чудо, но от политическа гледна точка това е една брутална еднопартийна политическа система. И системата Лаугай е категорично свидетелство за това. Хората са подложени на превъзпитание в кавички в тези е, лагери, е, за които чуваме ужасяващи неща, в това число е, за отнемане на органи от живи хора за търговия с тях и И в тази връзка аз бих попитал господин Мандалсън. Твърди се, че в тези затворнически лагери се произвеждат стоки, между другото гумени бутуши, какво всъщност смята да направи комисията, въпреки че наистина до сега фактически доказателства няма. Благодаря господин Паска за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Лагерите Лаугай са създадени скоро след комунистическата революция от 1948 година. И от тогава насам милиони е, китайци са били изпратени на смърт в тези лагери. Малцина са се завърнали – е, Даните сочат, че по-настоящем в Китай има повече от 1700 такива лагери и е, е, хората биват изпращани там с елементарна полицейска заповед, без да бъдат подложени на справедлив процес а близките родствениците на, на затворниците са принудени да се дистанцират от тях, да не поддържат каквато и да било връзка с тях, докато те, лишените от свобода, са подложени на нечовешки условия, понякога са принудени да се хранят с тревата, и като храната е, е недостатъчна и некачествена. Здравните грижи са плачевни, условията на труд са ужасяващи и европейската цивилизация не може да купува плодовете на този труд. Господин Грифин има думата. Господин председател, шокиращо е, че някой може да бъде лишен от свобода за престъпление на мисълта. Аз имам личен опит в това отношение. Три пъти в Великобритания са се опитвали да ме затворят и не съм могъл да се защити дори с твърдението, че съм твърдял истината. Така че аз напълно разбирам лишените от свобода в Китай и също така не мога да приема да се внасят стоки, резултат от принудителен труд. Да не говорим за внос на стоки от експлоататорски условия на труд. Работниците в Китай са лишени и свободните, и лишените от свобода, от каквито и да било социално-трудови права. И ние би трябвало да защитим е, нашата економика от е, този внос. И накрая господин Бронс една минута. Благодаря, господин председател. Дали ще позволим или не да се продават тези продукти тук, всъщност зависи от е, политическите желания на нашите власти. Китай, разбира се, много добре знае какво прави. Дали системата е справедлива или не, Разбира се, всички знаем, че затворниците там са държани в много нечовешки условия, но дали ще внасяме или не тези продукти, зависи от отделните държави. Дали те ще бъдат съгласни да оставят фабриките си да работят и, или пък ще ги закрият и ще внасят тези продукти. Според класическите економически учебници се казва, се пледира за свободната търговия и че това обогатява страните. Но тук мога да попитам, кой всъщност ще бъде обогатен? Със сигурност няма да са европейските работници. Благодаря. Колеги Благодаря на колегата Бронс. А сега комисарят Фюли има думата. Господин председател, уважаеми депутати, економическото развитие на Китай е безпредседентно в настоящата економическа ситуация и Китай играе все по-голяма роля в световния пейзаж. Разбира се, това означава нови отговорности, например спазването на човешките права – Важно е, изключително важно е китайското управление да се справи с това предизвикателство. И дори и сега мога да кажа, че Китай и Европа трябва да остане един от основните ни партньори. Диалогът обаче трябва да бъде насочен така, че да разреши този проблем. И това в рамките, както в нашия диалог за човешки права, но също така и в рамките на економически и търговски диалог. Ние трябва да устояваме нашите принципи и ценности, включително тези, които касаят затворническия труд и лаугай. И в този дух комисията, както вече споменах в уводните си слова, се надява и ще направи всичко възможно да предотврати внасянето на стоки, произведени в такива трудови лагери. И ще продължи диалога както с китайските власти, така и ще дава отчет на Европейския парламент. Наблягаме все повече на човешките права в Китай. По време на пленарното създание през тази седмица, във вторник, тук също се говори за темата човешки права. Тази тема ще бъде разгледана и на срещата на върха с Китай. И нашето желание е да премахнем, да се премахнат трудовите лагери Лаогай в Китай. нито Съединените щати. Всъщност, за разлика от Съединените щати, Европейския съюз няма такъв хоризонтален инструмент, който да забрани директно вноса на подобни стоки. Но а, комисията в момента проучва ефективността на американските закони за предотвратяване на подобен внос. И няма, аз лично няма да пропусна никаква възможност да уведомя колегите от различните генерални дирекции, които се занимават с този въпрос, за вашето желание. Мисля обаче, че дойде времето да изградим една работна група с представители на различните генерални дирекции, за да се занимаят с този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисарем Фюли. Така, приключихме дебата. Протокол от вчера и текстовете са на ваше разположение. Има ли някакви забележки? Не. В такъв случай този протокол се приема за одобрен. И нека да ви кажа, че юридическата комисия по време